Колекс. Колеги, моля заемете местата си. Журналист. Моля журналистите да освободят пространството пред президиума. Благодаря. така, добре дошли в комисията ЕКОН на министър Шойбле и Падуан. За нас е чест да проведем дискусия с двама от най-големите финансови министри, членове на ЕКОФИН, на Съюза. Разбира се, най-големите не е просто защото БВП на страните им е висок, но и поради позицията, която са взели, значимостта, която са придали на анализа на бъдещето на Валутния съюз. Становищата може да са различни, но духът е един. Всички знаем, че има нужда от по-нататъчни стъпки при задълбочаване на демокрацията и ефективността на економически и паричен съюз. Затова сме тук за размяна на мнения в рамките на нашия доклад по економическото управление. Докладчик е Перванш Берес, тя е тук. Тази обмен на становища е и в рамките на случващото се съобщението за гъвкавостта, което смятаме за важен инструмент за използване на вградената гъвкавост в пакта за стабилност и растеж и за това фискалната консолидация да се върже с другите цели в новата макроекономическа стратегия на Европейската комисия. Разбира се и събитията в Гърция, които се случиха току-що. Мисля, че оживен ще бъде нашия дебат. Давам веднага думата за встъпителни думи на господин Падуан. Грация, сеньор. Благодаря, председателю. Почитаеми депутати, caro Volkan. Sono molto grato. Много се радвам, че още веднъж имам възможност за обмен на становища с вас, по-специално по една тема, която е толкова важна, като тази економическо управление на Европейския съюз и на Паричния съюз. една оценка на настоящата рамка за управление на економическото управление трябва да започне от няколко размисли, свързани с това до каква степен това управление всъщност е допринесло за постигането на целите, а те са по-голяма интеграция, растеж от балансиран тип и повече работни места. Правейки всичко това, разбира се, и по-голямо економическо сближаване. Според мен, от много гледни точки, бюджетът не е удовлетворителен. И по тази тема смятам да говоря, за да споделя какъв е нашия опит, някои полезни уроци за бъдещето, за подобряване на економическото управление. Искам също така много бързо да изброя пет точки, които според мен синтетизират уроците, полуките, които сме извлекли от общия си опит. На първо място трябва да кажа, че едно ефикасно економическо управление трябва да, основава, да се основава на кохерентен политически микс. В него фискалните политики, структурните политики и финансовите политики, разбира се и валутната политика, която е обща, трябва да бъдат направени така, пък и изпълнени така, защото да се увеличи тяхното въздействие. Тази констатация идва и от нещо друго. Много бърза констатация върху кризата, която не преди много години доведе до много деликатна ситуация с еврото. Имаше криза на еврото. Кризата на еврото показа, че в един валутен съюз могат да се развиват дисбаланси – дисбаланси, които са непредвидени от онези, които са направили архитектурата на паричния съюз. И риска, рискът всъщност е там те да бъдат неустойчиви. Да се предвидят тези дисбаланси, както казах, изисква координирано използване на всички налични инструменти, което от своя страна пък изисква укрепване на економическото управление. С други думи, управлението би трябвало в много бързи и кратки срокове да доведе е, до намаляване на сроковете на продължителност на тези дисбаланси, за да могат те да стават управляеми, а в най-лошия случай пък, ако те не са, това може да доведе до разпадане на институциите. Това е на първо място. Структурата на управлението трябва да бъде подобрена, като се основаваме на по-добър баланс на сътрудничеството. Сега, много неща бяха направени с координирането на представенето на анализа на националните баланси в еврогрупата. Още много неща трябва да се направят за определянето на една последователна стратегия, която по систематичен и експлицитен път да покаже супранационалния характер, както и последствията, които идват от всяка държава членка. Т.е. с други думи, всяка държава трябва да види докъде националните политики и европейските политики си взаимодействат. Това ме води до втората полука или втория урок от нашия опит. Става дума за ефекта на преливането. Тоест, е, това, което се случва в една страна, се усеща и в други. Много трябва да внимаваме с този ефект на преливането и трябва ясно да ги анализираме в препоръките, когато изготвяме политики, много повече отколкото в миналото. Трябва да се направи една ефикасна оценка на този ефект на доминото. както знаем, общо по международното економическо управление, за да има добавена стойност и подобряване на економическото изпълнение, чието управление искаме да подкрепим. Годините на кризата вниманието върху този ефект на преливането или на доминото се съсредоточи най-вече върху негативните аспекти, т.е. заразата в кавички, която всъщност е ефект от това преливане. В бъдеще економическото управление, разбира се, трябва много да внимава за негативни последствия, но трябва от друга страна и да се съсредоточи върху интегриране на положителното въздействие, положителния ефект на доминото. На трето място, необходимо е да имаме ясна допълнителност между националните политики и европейската политика. Реформи, реформите на национално ниво, говоря за структурните реформи, които са в центъра на ефикасното економическо управление, би трябвало да бъдат вписани в една рамка, в която има европейска визия – която да може да диша спокойно, т.е. стратегическа визия. И в нея мерките на европейско ниво и мерките на национално ниво трябва да се подкрепят една друго. Мисля всъщност най-вече за пълното прилагане на единния пазар, защото това е основен мотор на растежа, на създаването на работни места и би трябвало да бъде използван и допълнително. Мисля също така за упростяване на фискалните системи. Мисля също така и за един истински пазар на, на капиталовите пазари, т.е. съюз на капиталовите пазари. Тази допълнителност и цялостност трябва да бъдат разглеждани заедно и трябва да бъде анализирани с инструменти, като например годишния обзор на растежа. Там тези елементи трябва да бъдат свързани едно с друго. Четвърти урок е фундаментален. Става дума за времевото измерение. Е, действията в политическата икон... в политиката, извинете, и в економиката се развиват е, в един хоризонт от повече години. Тоест имаме нужда от един хоризонт, който да е ясно изграден и при формулирането на реформите и при тяхното изпълнение и при оценяване на въздействието на тези реформи върху различните економически политики. Това дава възможност е, по един нарастващ начин да се направи една по-ефикасна оценка е, която, на е, усилията, които всяка държава трябва да направи в рамките на тази обща политика. Това дава възможност също така да се разбере по-добре по какъв начин структурното измерение и макроекономическото измерение на политиките на различните държави си взаимодействат в хармония. Идеята е да се оптимизира действията в економическата политика и на европейско, и на национално ниво. Последната точка всъщност е, може би, най-важната по принцип. Необходимостта да се подсили и националната отговорност или приемането на програмите, както и взаимното доверие или реципрочното доверие. В много случаи, или поне аз така мисля, економическите мерки, които са изготвени добре, изпълнени добре, водят до резултати, които са много под очакванията. Извинявам се, получих информация че часовникът пред мен не отчита времето както трябва. Та, въпроса за взаимното доверие. Казвах, че много економически политики и техните действия са добре изготвени, добре приложени, но те водят до резултати, които не отговарят на очакванията. Защо? Защото не могат да генерират достатъчно доверие в операторите, в домакинствата, в дружествата. И това е основна задача на политиката. Имам предвид да се изготви една цялостна картина, ясна картина, за да може да се вдъхне доверие у економическите политики. Това се отнася и за националното ниво, и за европейското ниво. Има още един урок или още едно последствие. Определяйки тази рамка за економическо управление, не бива да забравяме значимостта на институционалните реформи. Тези, които някои казват нямат въздействие върху економиката и казвайки всичко това, разбира се, бъркат, тъй като институционалните реформи, които подсилват устойчивостта, доверието, стабилността на институциите, имат своето въздействие върху ежедневието, както и върху програмите, които се правят и в битов, и в дружествен план в многогодишни срокове. Всъщност, е, по този начин те правят економическите действия по-силни. Управлението на економиката, на институциите вървят заедно ръка за ръка. Извинявайте, ако малко съм просрочил времето. Министър Падуан. Благодаря, господин Падуан. Сега думата има министър Шойбле. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. За мен е голяма чест да бъда тук с, във вашата комисия. Мой колега Падуан, който беше председател, председател Екофин до преди няколко седмици, той беше един добър председател. Така че е, много от нещата, които е, иска да кажа, каза той и аз ще бъда по-кратък. Е, ще направя няколко кратки уводни бележки. Занимаваме се с е, тази тема от гледна точка на хора, които са започнали, които са, се занимават с тези тема от правната страна на нещата. Вице-председателя Домбровски вчера в Евро на Екофин е, каза някои много важни принципни неща. Споделяне на риска и споделяне на суверенитет. Тези неща са тясно свързани, взаимосвързани. Ние бихме могли да действаме само в рамките на действащите европейски договори когато говорим за управление на еврозоната и ако искаме да е, подобрим управлението, економическото управление в еврозоната, както описа е, господин Падла. Тогава, ако искаме да подобрим радикално нещата, трябва да променим е, договорите, трябва да изменим правната рамка защото пред нас в еврозоната стоят някои много тежки институционални въпроси е, правителството на Германия пледира за това. Разбира се, опитваме се, е, опитваме се, ако не сме готови на такива е, основни изменения, да се опитаме да се придържаме към сегашната правна рамка и да подобрим съвместната ни работа и управлението в еврозоната в рамките на сегашната правна рамка и колегата наистина е, спомена неколкократно за това. Сега, какви са... Това означава, че трябва да се придържаме към правилата, нормите, около които сме се обединили, които сме приели заедно. Разбира се, е, всички държави членки на Европейския съюз и в еврозоната са, е, има е, суверенни права, но и има норми и правила, които, които сме приели всички заедно и е, гъвкавостта в тези рамки е, винаги опира до е, правната граница, на ръба на, на правото. Е, и ако тази граница бъде премината, нещата стават доста сложни. Ние е, сме обединени от една обща валута. Това има е, създаването на един е, валутен съюз без обща фискална политика винаги ще създава сложни економически проблеми. Ето защо Ние е, пристъпваме към тази дискусия от е, позицията на една обща е, валута, е, което означава, че трябва да продължим да водим политиката на общия пазар. Е, очакваме и политически е, съюз. Е, ние създадахме правила за такъв съюз, но не се придържаме към правилата. Ето, е, имаме пресни примери от това много е, партньори, и приятели просто забравят тези правила. От тук е, е излекахме полуките, съответните полуки. Сегашната е, канцлерка на Германия е, заедно с е, тогавашния финансов е, министр, моят предшественик е, Штайнбрук, още тогава казаха, че сега се подписваме под едни норми, които за дълго напред ще трябва да спазваме. Така че трябва да водим националната си финансова политика. От тук обаче и а, нуждата от солидарност. А, това проличава финансовата и банкова криза, която започна не в Европа, разбира се договор... Е, доверието в банките бе подкопано. Ето защо е, отрешаващо значение е доверието в банките. ЕЦБ е и нейните действия понякога не се харесват на европейските институции, но е, това е второто е, най-добро възможно решение, когато първото е непостижимо тези норми, които, под които сме се подписали, се опитват, опитват да е, укрепят доверието в еврозоната. Е, това включва и по-голяма степен на солидарност Не би трябвало да забравяме, че никой не е принуден, никой не е накаран, принуден на сила да подпише каквото и да било. Тази, този принцип на солидарност обвързва всички нас, но това означава, че принципа на политиката на развитие. Моята е, съпруга от много години работи е, в тази област, е, помага да се решават някои принципни въпроси. Ето защо трябва да внимаваме да вземаме верните решения в държавите членки в Европа, те да отговарят на дългосрочните економически изисквания. Защото е, конъюнктурата се променя понякога драстично и това се отразява на нашите е, системи на социално осигуряване, е, нашите е, БВП, който се отделя за социални е, на осигуряване е по-голям, разбира се, в индустриалните държави. И Разбира се, някои фанатици отричат това, но е, ако искаме да укрепим нашите демокрации, трябва да поддържаме и високия жизнен стандарт, на който е, хората са в нашите страни са свикнали. Сега тези държави, които се нуждаят от помощ, които е, е, би трябвало е, не, е, не е, в всеки случай да се реагира и да се притича на помощ, а да се търсят причините и дълбоките корни на а, кризите, защото а, понякога не може проблемите в една страна да се търсят а, другаде. Повечето от проблемите се коренят в самата държава членка и трябва да се търсят там. Разбира се, солидарността може да помогне да се решават проблемите, но не може да ги предотврати. Благодаря, господин Шойбле. Сега докладчика, след това докладчиците в сянка. По две минути за задаване на въпрос имате и по две минути и половина за отговори на двамата е, оратори, така че 7 минути общо. Много ви моля, е, съобразявайте се с, две мину... с двете минути. Първата ораторка ще бъде Преванш Берес. Имате думата. Е, привилегия на докладчика е да има две минути. Благодаря ви за присъствието. Съвсем телеграфно за двете минути, които ми дават няколко въпроса. Господин Падуан, вие казахте, че е необходимо да се идентифицира дисбал... случаите на дисбаланси и да имаме европейска визия за проблемите. Какво предлагате в рамките, с които разполагаме? Т.е. възможността да се ревизира двупакета и шесто пакета, тъй като това е записано. И Смятате ли, че трябва това да се върне за допълнително разглеждане? Когато говорихте за взаимното допълване между европейското и националното законодателство, по-конкретно структурните реформи, имате ли представа за това как може да се подобри качеството на съответните разпоредби? Господин Шойбле, вие говорихте за значението на правилата и казахте, че като цяло проблемите идват от националното ниво. По какъв начин обяснява националната ситуация с наличието на нарастващи различия между економиките в еврозоната преди кризата и след кризата и как могат нещата да се подобрят? Thank you very much for those questions. Благодаря за тези въпроси. Те не са никак лесни. Ще се върна на тези въпроси, които повдигнах за това как да се усъвършенстват двупакета и шестопакета и как да се запазят идеите на четиримата председатели, но като основна движеща сила. Аз мисля, следното. Можем да спечелим много като въздействие на мерките и устойчивостта на системата, ако четем два аспекта, кои, за които намекнах. Различните политически инструменти трябва да бъдат по-добре интегрирани. Ясно е, и това ми е любима тема, въздействието на структурните реформи за дадено законодателство и изпълнение е, е различно в зависимост от макроекономическата среда. В момента председателят на ЕЦБ правилно отчита, че паричната политика може да има въздействие само до някъде и структурната реформа може, трябва да използва възможностите на макроекономическата економическата реформа. И вярното е върно. Структурните реформи ще дадат по-добър резултат, ако очакванията за цените са в равновесие, а не сочат надолу, както е днес. Що се отнася до четиримата председатели и това е идея, която би трябвало да засили, да подсили системата. Преминаваме етап, в който различните страни са постигнали различен напредък и са направили различни корекции. Националните правителства са тези, които трябва да ускорят процеса на реформа. Има обаче едно системно измерение, което трябва да бъде включено много по-ясно. Трябва да се отчете положителният, отрицателният ефект на доминото. Отчитам, че това са много общи въпроси, но това е, което мога да кажа в рамките на отпуснатото ми време. Попитахте ме, госпожо Перес, как ще обясна, че още преди кризата развитието в отделни държави, членки на Европейския съюз е, е, и в е, Валутния съюз беше различно на различна степен това не е необичайно при един, е, една система на почиваща на свободния пазар и конкуренцията. Е, разбира се, при е, резултатите винаги са различни. Разбира се, би трябвало да има сближаване и изравняване и баланс но не трябва да забравяме, че изходната позиция също е различна на отделните държави членки. Това е, е разделението, принципа на е, разграничаването между е, държавите членки и Съюза. Това е принципа на всяка федерация. Знаете, студената война и е, втората основна, която призвика делението на Германия, е, знаете какви, е, колко милиарди бяха прехвърлени от едната е, част на Германия в другата. Е, имаше различни е, лендери, различни провинции с различни, е, е, които се развиваха с различни темпове, различни е, бяха резултатите е, от тяхната економическа политика. Разбира се, пак казвам, важното е това, което политиките, които се водят, да бъдат в рамките на подписаните договори. Е, тук нещата опират и до взаимно доверие. Е, и е, стремежа да се е, спазват е, клаузите и е, на, на, на договорите, под които всички сме се подписали. И другото е понякога ние твърде е, много се е, фокусираме върху това, което е, се случва около нас в Европа и е, забравяме за света извън Европа, е, би трябвало да е, внимаваме в такива случаи, да не се задушим, да не се отдавим в прекалено много е, регулиране. Тоест, е, е, за да не е, задушим е, новаторството по този начин. За мен е, за мен една от най-големите грешки беше, например, в е, растениевътството, е, това, че е, поради твърде стриктно регулиране и регламентиране, голяма част от производството бе прехвърлено в трети страни, би трябвало наистина да дадем повече пространство за решаване на, на социалните проблеми в Европа. Ако искаме да го постигнем, трябва да се съсрочим върху тези принципи. Благодаря. Сега Естер Деланге от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри и много се радвам, че, господин, че съседът на господин Шойбле кимна, когато казахте, че дебатът трябва да излезе извън тесния европейски контекст. Въпросите ми са свързани с доверието. И двамата говорихте за доверието, чудесно, но заключенията бяха малко различни. Някои казаха, че повече гъвкавост ще доведе до повече доверие. Другите, други, другото изказване беше да внимаваме с гъвкавостта, за да не повторим предишните грешки. Въпросът ми, господин Шойбле. Въпро... Държавите в момента готови ли са за повече гъвкавост или бихте били предпазли? Второ, вие говорихте за началото на паричния съюз, казахте създадахме паричния съюз и след това не спазахме правилата 2003-2004 година доколко вредно би било да не се спазват правилата, които приехме в периода на криза. Ние променихме правилата, опасно ли, доколко опасно ще бъде да не ги спазваме. Господин Падуан, вие споменахте вашият сънародник, който каза, че паричната политика има ограничени възможности, има нужда от други реформи. Въпросът ми е доколко са важни реформите на пазара на труда в редица държави членки, в това число и вашата, и какво сте готов да направите. Надявам се, че не искате второ съобщение за гъвкавостта. Много се радвам, че човек, който има толкова дълъг опит, може да ми даде личното си мнение и личната си оценка за бъдещето. Господин Шойбле има думата. В самото начало на изказването си казах, че ние трябва да се придържаме в правните рамки, които сме, около които сме се обединили. Разбира се, гъвкавостта не е нищо лошо в този контекст, но разбира се, това гъвкавостта трябва да почива на принципите на взаимното доверие и гъвкавостта също трябва да се е, регламентира. А, някои от споразуменията от 2003 бяха нарушени, което е грешно, защото това подкопа доверието ни, ни в други. И расте наистина така мнението, че би трябвало да има, има политически дефицит и дефицит и нуждата от повече политическо единение в Европейския съюз се усеща, защото в резултат на много от тези грешни стъпки се забелязва едно една тенденция, развитие в редица сни, което е тревожно. Е, примери няма да давам в случая. Втората бележка е – економическото развитие. Много економи, е, економисти е, се чудат е, по света защо точно Германия – е, економически е, е, е така добре, въпреки е, някои доста е, не е, добре звучащи, излежащи економически решения. Сега е, по-голяма гъвкавост е, би трябвало да води до е, тази гъвкост, която разполагаме, доведе до 60% е, БВП. В Германия обаче е, е, този процент е 80, а когато е под 75, ние твърдим, че това е неуспех. Колко, какъв процент гъвкавост е необходима, за да може да се провежда една такава успешна политика? економически е проблем в Германия с нашата финансова политика в момента имаме най-голямото е, <clears throat> потребителско търсене от е, десетилетия насам. Очевидно, една устойчива финансова политика е, вече е, дава своите плодове е, върху, е, отразява се благотворно върху доверието на потребителя и това показва, че това са в средносрочен план, мерките ни са били е, възможно най-добрите. Сега не, това не означава, че в дългосрочен план е, няма да е, имаме проблеми. Е, Благодаря за въпроса за значението на реформата на пазара на труда много са важни по редица причини. Според мен те не са специфични за конкретна национална реформа, а за случаи, в които тези реформи са дали по-добри резултати, отколкото другаде. Първо, реформите на пазара на труда би трябвало да подобри начина по който се определят заплатите. Това повишава производителността. Второ, реформите би трябвало да доведат до преразпределение на ресурсите. В период на криза и след криза всички ние трябва да адаптираме економиката си към различна международна европейска среда. Ето защо ние трябва да осигурим подкрепа за работещите, а не за конкретните работни места. Това опира и до въпроса за използването на бюджетните ресурси, т.е. има връзка между пазара на труда, реформата и структурата на бюджета. Ето това е пример за фискална консолидация, благоприятстваща растежа. Трябва да се използват ограничените обществени ресурси и да се насочат те към реформата. В много страни реформите на пазара на труда трябва да отчитат обстоятелството, че най-голямата жертва на кризата са младите. Младежката безработица е сериозен предиз... сериозно предизвикателство. Не е преувеличено да се каже, че има опасност от загубено поколение. Всяка реформа трябва да държи сметка за младите. Това означава, че реформите на пазара на труда сами за себе си са важни, но те не са достатъчни. Имаме нужда от обща стратегия за реформа. И имам предвид два конкретни аспекта. Необходими са и реформи в пазара на продуктите, така че фирмите да могат да наемат работници, когато има благоприятни възможности за инвестиране. И накрая, образованието най-важният двигател на развитието в една развита економика е образованието и квалификацията. В много среди, в това число и моята, това е важен въпрос. Реформата в образованието е пряко свързана и допълва реформите на пазара на труда. Председателя. Благодаря господин Бернт Луке за ЕКРЕ. Е, добър ден, <clears throat> господин министр. Господин Падуан, въпросът ми към вас е кратък. Господин Шойбле е, дайде, даде за пример Германия, но въпросът ми към вас е може ли и иска ли Италия да следва немския пример? Господин Шойбле, е, съвсем основателно вие поставихте въпроса, го казахте и господин Падуан също че е, баланса на това, което е спазването на правилата е доста отрезвяващ, доста сряскащ. Не се придържахме към правилата. Как обаче те са нарушени? Целта е, горна граница на дефицита от 3% 90 е, пъти в, е, бе е, нарушен в миналата година. Тук ние се съсочаваме върху структурния дефицит и забравяме стабилитета. Но структурни дефицит всъщност има 111 случая, когато принципа за дефицита не е спазен и в е, много изолирани случаи са били наложени санкции. Значи, е, е, задлъжнялост на 60%, над граница, която сме поставили, ако е, повечето от е, държавите членки в Европа са над този процент, някой даже двойно, задължеността при някой даже е двойно. Колкото до растежа, и Италия и Франция също а, не достигат средносрочните цели. И отново санкции няма. А, би трябвало да използваме стабилността на пакта, за да дадем възможност по-нататъчен да, се, да имаме допълнителен растеж. Е, е, тук въпросът е не само економически, но и юридически. Е, изискванията от Мастрихт би трябвало да се спазват, тъй като валутният съюз не е пак за стабилност. Просто е, е, въпросът ми е споделяте ли, е, споделяте ли тълкуването на Конституционния съд на Германия по въпроса, който беше му поставен? Трябва ли Италия да следва Германия? Да, разбира се, ако се върнем 15 години назад към началото на валутния съюз Германия влезе в, е, Герма... в еврозоната в е, много лошо много лоша конкурентна ситуация поради валутния курс. От тогава насам е, Германия постигна забележителен напредък и, и постигна добри резултати и при растежи работните места, дори и в период на, кри, на рецесия. Това е пример за това, че ако пазара на труда, институциите работят добре, си в много по-добро положение да устоиш на удари, идващи от финансова криза. При всички случаи определено бих искал резултата в моята страна да са като тези в Германия е, не изпадам в отчаяние за това, че не, не сме като тях. Надявам се, че след няколко години и италианската економика ще тръгне в същата посока. Сега за на, нарушаването на пакта за стабилност и растеж, може би грешно ви тълкувам, но искам да ви напомня, че в момента Италия предприема превентивни, не, превентивни мерки, а не корекции. Да, дългът ни е огромен, но дефицитът ни не надвишава 3, 3%. Сие сега, ние сега полагаме усилия да намалим дълга чрез добра фискална политика, мерки, второ мерки за разсечане на последно място, структурни реформи, които да укрепят дългосрочната стабилност. Знам, че има една представа, че страна като Италия нарушава правилата. Моля ви, погледнете, справете се с цифрите, защото това твърдение не е вярно. Не бих искал в никакъв случай да изтъкна Германия като отличника, който, чието време трябва да се следва. И не го казах. Наистина, не ми слагайте думи в устата, които не съм казал. Втория въпрос има въпроси, които колкото и да иска човек не би трябвало да, да отговори от е, е различна гледна точка, различна от, е, от е, неговата собствена. Е, сега аз не бих могъл да е, тълкувам по различен начин е, или да критикувам е, определението на Конституционния съд. Е, това е, решение взема предвид и полуката от трагичната история на Германия, а именно необходимостта да се упражнява от конституционна гледна точка стриктен контрол върху решенията, които взема дори едно демократично избрано правителство. Така че ние, моето поколение, из е, извлече пулка от е, тази по-особена е, германска история и мисля, че това е верния урок. Втората бележка, че Германия се възползва и печели, както всички останали държави членки, от е, е, европейското единство. Това не трябва да се подценява. Европейското е, обединение не беше едностранно, не беше нещо случайно. Всички имаха полза от него. Но Разбира се, в никакъв случай ние, Германия, няма основание да се смятаме, е, е че сме над е, останалите по някакъв начин. Е, просто в Европа има е, еталони в много отношения. Да, поставяме може би е, точно за това е, мнозина гледат е, и търсят пример в Германия, например по отношение борбата с младежката безработица, просто защото имаме удачни решения в това отношение Мисля, че Европа функционира добре, точно защото а, никой не действа от а, позицията на а, превъзходството, а, не действа арогантно. А, моето поколение наистина гледа понякога малко романтично на нещата, просто защото сме след военното поколение, но Европа се въздигна от разрухата на Втората световна война. Ето сега е, отбелязваме е, и отдаваме почет на загиналите в е, Аушвиц. В, то, в това отношение е, Европейския парламент е, е, като една европейска демократична институция изигра огромна роля след Втората световна война и аз отдавам дължимото. Извинявам се, Софи Инфелд има думата. Благодаря председателю, извинявам се за това, че колегата го няма. Трябваше да присъства а, на друг свой ангажимент. Благодаря на двамата министри за встъпителните им думи господин Падуан говори за взаимното доверие, реципрочното доверие. Мисля, че това е един от ключовите елементи. Голямата част от настоящия дебат всъщност е дебат за взаимното доверие и уважение, макар че не се казва експлицитно. Говори много за прилагането на правилата стриктно, което ще доведе до взаимно доверие. Също така е важно обаче да прилагаме равно правилата към всички, да мерим с един аршин, защото ако има двойни аршини, няма да има доверие. Също така е важно да говорим помежду си с уважение и да не се окарикатуряваме, защото психологията играе изключително голяма роля, когато говорим за доверие на гражданите в Съюза. Също така Нека да претворяваме това, което говорим в практика. И след това членовете в съвета. Всеки път чуваме от тях едни и същи изиск, е, изказвания, колко са важни структурните реформи, колко е важен вътрешния пазар, инвестициите. Отбелязвам обаче, че е, съветът, т.е. държавите членки, не изпълняват обещанията си. Много говорят за вътрешния пазар, но, например, пакета за далекосъобщенията все още не може да се придвижи на никъде. Говорим за инвестиции, а държавите членки до момента не са се ангажирали цялостно с инвестиционния план. Има много други ангажименти, които са поети от тях и след това не се е случило нищо. Искам да разбера как ще преминем от приказки на действия. Какво ще направите, за да няма само фискална дисциплина, но и за, да има завършване на вътрешния пазар и инвестиционния? Пакет имахте предвид. За кой пакет казахте, че не е бил приложен? Телеком За далекосъобщенията казах, споменах също така и това, че все още няма ангажимент с инвестицион... към инвестиционния план, който все още се разработва. Uh, I understand this. Разбирам, че това е по-общо казано изказване, а не точен въпрос, така че ми е трудно а, да отговоря. Ще кажа едно, свързано с казаното от вас, и то е инвестиционният план. Мисля, че напредваме по него. Не само защото председателят Юнкер е изготвил един инвестиционен план, който придобива все по-ясна форма, каква ще е мисията, институциите в него и така нататък, но и защото, от моя гледна точка поне, като част от национално правителство, той променя гледната точка, от която се подхожда към проблема. Много се зарадвах на инициативата на Европейската комисия да се разглеждат инвестициите като нещо жизнено важно. Всички знаем, че инвестициите падат и в частния, и в публичния сектор, и не само в Европа е, намаляват те. Това е още от началото на кризата. Трябва да бъдат съживени инвестициите не само в краткосрочен план, за да имаме по-голямо търсене, но и за да подкрепим средносрочен план предлагането, да има нови работни места и новаторство. Това ще бъде потигнато с тези инвестиции. Какво ще се промени? Всъщност, не бива чак толкова да обсъждаме архитектурата зад този стратегически фонд или други инструменти. Трябва да вградим вътре идеята, че за да се рестартират инвестициите, трябва да има условия, които да са взаимно подкрепящи. Ресурси, и тези ресурси от публичния сектор трябва да са налични. Но не само те са важни. Важно е да се задействат и частните ресурси по ефикасен начин. Това беше на първо място. На второ, ресурсите трябва да бъдат разпределени и насочени към а, печеливши инвестиции. За това трябва да засилим възможността за разработване на проекти у публичната администрация и, и у публично-частните партньорства. И за това правителствата, аз съм част от такова, трябва да подобрят начина по който изготвят и подават своите проекти към онези, които имат средства. Първоначалната първоначалното звено, което бе изготвено предишния семестър, вече доведе до резултати. Мисля, че се движим в правилната посока. Голямата е, част от това, което можем да кажем за публичните ресурси, не е само свързано с тяхното количество, а с тяхното оползотворяване. Т.е. как да подобрим ефикасността и в е, е, двата сектора. Колеги, Инфект, Инвестициите са винаги проблем. Не само поради, е, заради средствата, които трябва, с които трябва да се разполага, и заради, тяхното, заради изпълнението и тяхното влагане. В това отношение, разбира се, има място за повече ефективност и за подобряване. Колкото до телеком пакета, е, мисля, че е, господин Етингер скоро ще излезе с ново предложение. Отново това поставя под въпрос европейското е, регулиране. Трябва наистина, ни трябва една е, известна дерегулация. Е, по време на председателството на е, господин Падуан на Екофин през септември в Милано е, казахме, че ще се готвим за инициативата на е, Юнкер и като говорим не само за сумите, които ще се инвестират, но и за е, е, жизнеспособни на действащи е, възможности е, за инвестиции, добри възможности за инвестиции. Е, Тоест, е, да не мислим сам, да не говорим само за е, числа, а за програми, чрез които да се е, преодолява е, младежката безработица, например. И само тогава е, ще се засили економическата динамика в държавите членки. Това трябва да се прави и на европейско и национално равнище. Ние в Германия също всичко, което печелим в финансово-политически аспект, пренасочваме за инвестиции. Thank you. Благодаря. Времето ни изтича. Следващите въпроси ще се опитам да групирам. Фабио Демази за Гуе. Добър ден, господин Падуан. Добър ден и на министра. Говорите за доверието в финансовите пазари. Според мен от това зависи и е, бъдещето на европейските столици. Споделям ваш, не споделям вашата позиция за е, германското економическо развитие. Е, е, Германия не успя да, е, да, е, да задвижи финансовото коригиране, фискалните корекции в минали години и сега БВП от 113% е, се покачи и е, растежа падна с 25%, включително е, младежката безработица не порасна достатъчно. Но имам два въпроса към вас. Първо, ЕЦБ обяви че е, ще приеме е, само е, в случая с Гърция гръцките държавни ценни книжа, че ще ги приеме само в крайен случай. Вие като юрист смятате ли, че виждате ли тук сблъсък, конфликт с, с определението на Гръцкия конституционен съд? Смятате ли, че ЕЦБ е е, в случай на криза е, би трябвало да приема и частни облигации от частни структури. И Разбира се, въпросът опира и до структурните реформи. Гърция трябва да прави структурни реформи, но структурните реформи в е, е, Гърция би трябвало да доведат до е, положителен баланс, което обаче не се случва. Следващият оратор е Сен Гиголд. Днес тук въпросим за економическото управление и с финансовите министри на Италия и Германия някакси е, раз, да се говори за, на тази тема, това има нещо символично. В Италия, Италия преживява тежка криза, е, Германия обратното, е, лихвения процент е занижен, има повече пространство за маневриране на економическите оператори и по в момента ние е, се стремим да намалим е, публичната задължнялост и го правим успешно. В е, Италия има проблем с търсенето. ние имаме баланс излишък над 6 милиарда евро в Германия обаче, макар че сме, справ, спазваме правилата, резултатите все пак не са достатъчни. Как може да се подобри взаимоотношението, баланса между двете страни, например. Дали би трябвало да водим една по-експанзивна политика с повече инвестиции, които дават повече възможност за справяне с кризата? Бих искал да чуя от вас, доктор Шорле, защо вие с вашите е, планове е, преизпълнявате, всъщност преизпълнявате плановете си за економии, вместо да инвестирате и какви правила, от, от какви правила се нуждаем на европейско равнище, за да преодолеем този дисбаланс в бъдеще и да не бъде така, да не става така, че всяка държава членка да се съзвучава собствените си проблеми и да гледа само своята чиния. Благодаря, господин Вали, има думата. Благодаря ви, председателю. Добър ден на двамата министри. Как мина уикенда? Господин Падуан, не се обиждайте, но искам а, да ви да, да задам всъщност на, на вашия шеф, немския министър, тъй като Италия всъщност е само част от тройката и никой не е гласувал да е там. А, така, малко интелектуална честност. Искам да разбера дали в съвета има минимално желание да се променят учредителните договори и Европа да се върне в спокоен економически климат. Или пък искате да продължите с тази пълна дивотия и да унищожавате държавите членки. Проектът ще се провали от държавите членки. Въведахте еврото, за да подкрепите този проект. Сега извършваме глупости с националните баланси. Не го казвам аз. Десетки економисти, сред най-известните в света го казват. Всички проекти, които трябваше да се засилят, хармонизирането и дебата, всички те се провалиха. Знаете ли защо? Защото не слагате солидарността в центъра, а слагате средата, зависта и желанието да се трупа. Това се случи и в, с банките, с облигациите, слагате също и желанието да заграбват на големите многонационални фирми. Погледнете какво се случи в Люксембург. Постоянно се правят съвместни декларации, но всички тези декларации трябва да не са насочени не към Гърция, а към Люксембург и другите а, обежища. Всеки си гледа собствената чиния, а Европа става все по-бедна. Преди няколко дни започна един план, където няма взаимност при дълга. И друг план се въведе, където всяка държава се занимава със собствените си дългове. Но последното нещо, последно. Спряхте ли ми микрофона? Не това, което исках да кажа е, че Германия се възползва от тази ситуация. Ситуация, в която еврото е просто нещо обвързващо вързаните финансови курсове. Затова успявате вие да вървите напред. Давам думата, казва председателят, на двамата ни оратори, кой ще започне. По трите въпроса, ако може да започнете да отговаряте. Es wird nicht ganz leicht sein, Herr Vorsitzender няма да е лесно, защото това беше по-скоро коментар, по-малко въпроси. Това е обичайно в политическите среди да се коментира повече, е, но това от е, ораторите не се очаква в случая. Сега е, очакват от мен да коментирам решение на ЕЦБ е като финансов министр. Не мога да кажа, ние имаме доверие в ЕЦБ. Е ЕЦБ, ние сме им дали това свое доверие да управляват паричната политика и решенията са техни. Марио Драги непрекъснато повтаря, че е, паричната политика няма да доведе до растеж. Това става чрез е, други средства. Е, демократично избраните държавни, е, правителства на държавите членки, парламента, комисията трябва да се погрижат за това. Ето защо ние трябва да се съсредоточим върху това. Това, което е, отправя като искания ЕЦБ към Гърция, напълно отговаря на нейния мандат. Това не трябва да ви притеснява в никакъв случай. И то няма нищо общо с е, е позицията на съда е, и заключението на е, немския, германския конституционен съд, както и Европейския съд. Е, в е, Гърция през в неделя гласува. Сега гради една доста любопитна, интересна коалиция. Всичко изглежда чудесно, но нищо не променя Фактите е, че причината за че поради проблемите на Гърция, от проблемите на Гърция, гръцкото население, народа на Гърция страда много повече от всеки друг. Сега, вече дали социализма ще реши проблемите, това е друг въпрос. Е, но гърците страдат не от решения взети в е, Брюксел, Берлин и другаде, а от една фалшива фасада, която бе градена в Гърция през десетилетия. Е, в и а, а, колкото до а, след като е взето някакво решение за Гърция, сега опит и то да се ревизира, а, просто няма да доведат до нищо. А, на Гърция бе предложена много помощ за нейното економическо възправене. Тя не направи в отговор, тя направи в отговор много малко и недостатъчно. Възможностите на е, Германия не са безкрайни. Ние е, се опитваме е, с е, относително е, малка задлъжнялост да, е, да гарантираме, да, да генерираме е, повече растеж. Е, в е, доклада на ОИСР е, се цитират петте водещи страни по отношение на структурните реформи и петте е, включват и е, Гърция, е, не че не, е, тя за пръв път показва растеж, което е доказателство, че тя е на верния път. Разбира се, това коства много на гръцкия народ, но е неизбежно. Това е, което мога да отговоря, като за финансов министр. да отговоря на единствения въпрос, който според мен беше зададен към мен, свързан с Германия. Въпросът беше, смятам ли, че повече инвестиции в Германия биха били полезни. Очевидният отговор е да, но това не е ново. И Волфганг силно ще се съгласи, че въпросът не е дали има нужда от повече инвестиции, а къде да дойдат. Тук бих казал, че споделям мнението на някои международни организации като ОИСР, а именно, че има структурни реформи за всички страни, в това число и Германия и може да се задълбочи реформата на пазарите. Това ще привлече повече инвестиции. Другите структурните реформи биха били полезни за всички и ще реши проблема с дисбаланса. Имаме време за една минута за докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата министри за този разговор. Много неща бяха казани, в това число и за естеството на структурните реформи, за начина по който те трябва да се оценяват и оценяват в цикла на економическото управление. Разбирам, че ни предстои допълнителен дебат за мерките на национално ниво и на европейско ниво при спазване на правилата и да отчитаме глобалната оценка на еврозоната от гледна точка на инвестициите и възможността заедно да посрещаме проблемите, свързани с, с способността. Много бях заинтересован от това, което казахте, господин Шойбле, за трансфери и компенсации. Мисля, че това е област, в която трябва да работим. И тъй като това има значение за еврозоната, благодаря ви за участието и се надявам, че ще имаме възможност да разменяме мнения и епистоларно, тъй като предстои позицията на парламента за втория семестър, предстои дебат за гъвкавостта, оценката на двупакета и шестопакета и приноса на четиримата председатели. Председателят, благодаря. Благодаря на двамата гости. Тази разговор беше интересен и плодотворен. Следващите стъпки на доклада на Перванш, 23-24 февруари обсъждане на проекта от доклада, изменения 3 март, обсъждане на измененията 23-24 март, гласуване в економическата комисия 14 април, и гласуване в пленарна зала втората сесия на април. Благодаря. Uh, colleagues, the meeting will resume in five minutes. Пет минути пауза до следваща точка в дневния ред под председателството на господин Фербер. So, dear colleagues, for those who want to continue joining our committee meeting, да продължим нашето заседание. Унези, които ще останат да вземат местата си, унези, на които предстоят други ангажименти, бързо да напуснат залата. Сега сега да преминем към сериозна работа. А, ние вършим сериозна работа, не знам другите. Надявам се, че и те. Дори когато закусват. Това беше за да ви събудя. С едно съобщение за днес след обяд искам да ви напомням, че от 3 до половина днес след обяд предстои съвместно заседание на комисиите ЕКОН и ЛИБЕ за повторна консултация. По различен начин ще бъдат разпределени местата, така че обърнете внимание къде ще ще бъде вашето място. Напомнят ви да, напомням ви да си вземете нещата, тъй като днес след обяд съставът в тази зала ще бъде различен. Преминаваме към осма точка контрол на делегираните актове и мерките за изпълнение. Това е месечния контрол на делегираните актове, мерките за изпълнение имаме възможност да разменим мнение за мерките, предприяти от надзорните органи и комисията. И мисля, че трябва да се обърне сериозно внимание на правомощията за контрол. Днес ще се спрем на проекто соките, които в момента се изготвят от Европейския банков орган. Това са незадължителни мерки под нивото на делегираните актове и мерките за изпълнение, но ЕКОН осъществява контрол и над тях, тъй като те имат подобно значение и въздействие. На 11 септември Европейският орган излезе с консултационен доклад за насоки за изчисляване на вноските за схемите за гарантиране на влоговете по член 3 от Директивата за гарантиране на влоговете. Крайния срок за консултациите 11 е февруари. Искам да приветствам с добре дошъл Чарлз Сканун от Европейския банков орган, който ще направи кратко встъпление. След това ще имаме въпроси и отговори първо с екипа водещ преговорите и след това по процедурата привличане вниманието на председателя. Господин Канона има думата. Благодаря, господин председател. Ще постарая да бъда кратък. Благодаря за този диалог. Отнасям се с огромно уважение към контрола извършвам от Европейския парламент върху делегираните актове и насоките на държавите членки им остават още няколко месеца до крайния срок за диспониране. Европейския банков орган участва активно в този процес – по вноските, ангажиментите за плащания и започнахме работа по стрес-тестовете и споразумение за сътрудничеството. Вноските, основани на риска, са от основно значение. Трудното тук беше да се осигури баланс между нормативна база, която да е стабилна и от друга осъща постига сближаване в Европейския съюз, като отчита спецификата на различните банкови модели. Що се отнася до техническата стабилност, смятам, че имаме нормативна база, която форми... формулира точните цели и осигурява стимули за добро рисково поведение. Разработени са основните показатели за риска, е, ликвидност, е, управление на активите и други подобни. Те отразяват рисковете, които предполагат намеса в е, дадена банка, например вероятност от неизпълнение при фалитната на конкретна банка, какво, какво ще е нивото на загуби, които схемата ще трябва да покрие. Гарантия, осигурен е диверсификация на риска 100, 150% над средното, малко повече, отколкото делегирания акт на Европейската комисия за делегирани актове предвижда Целта е да се постигне баланс между хармонизация, равнопоставеност и гъвкавост от друга страна. Има възможност за маневриране от гледна точка на държавите членки е, да, да е, отчитат спецификата на своите модели е, Предвиждаме предвидените възможности, собствения риск, възможността за по-низки вноски за нискорискови сектори. Има и възможност за свободно разпределяне на рисковата тежест до 25% от съвкупната рискова тежест в някои обстоятелства има възможност да се премахват някои задължителни рискови показатели. Има и гъвкавост при калибриране на рисковете. Също така има възможност да се гарантира по-сериозно и по-голямо разнообразие от 75%. Насоките в момента са предмет на консултации. Към момента сме получили малко отговори, но ние винаги ги получаваме накрая. Срещнахме се неколкократно с заинтересованите лица е, и на този етап мога да кажа, че повечето отговорили от заинтересованите лица изразиха обща подкрепа за рамката. Не, че ням, нямаше тревоги. Въпросът е дали 25% гъвкаво са достатъчно или твърде много. Разговорът не е приключил. Някои искат повече, други искат по-малко. Ние искаме да осигурим сериозно ниво и равнопоставеност. Има един въпрос, който сигурно ви вълнува. Е въпроса за централните органи IPS. Говорим за схема за институционална защита, която може би не е призната with a multitude of very small... за DGS. Става дума за малки банки, които е, и набират влогове, но са малко и те разчитат на услугите, осигурявани от един много по-голям централен орган. Проблемът е, като се прилага методът, хората ни казват, аз не мога да искам достатъчни вноски за големите, защото големите от пропорционална гледна точка не покриват достатъчно влогове, но с системен риск. Ние отчитаме това в насоките. Възможността за въвеждане на допълнителни а, гаранции в а, тази схема поради това измерение би могла да осигури 25% от формулата. Въпросът е дали това е достатъчно. Една възможност, която в момента обсъждаме е да отчетем, да включим тази ситуация в показателя за минимална вноска. Очевидно уравнението е уравнение. Но минималното, минималната вноска е плюс. Така че ако отчетем тази конкретна ситуация в минималната вноска, дори централните органи ще имат малко количество покрити влогове. Разбира се, има и други теми, които бяха споменати в разговорите с заинтересованите лица, като например третите страни, но съм готов да обсъдя това с вас. Благодаря, благодаря господин Каноне. Давам думата на докладчика, след това докладчите в сянка и след това, както казах, привлича вниманието на председателя. Питър Симън има думата. Благодаря, господин председател. Господа... Благодаря, господин Каноне, за е, изчерпателното представяне на принципите. Е, когато е, четем насоките, е, виждаме колко различни аспекти се опитват да е, обхванат е, и съответната е, за да може в крайна сметка да имаме добро претегляне на рисковете за цяла Европа, за да могат е, банковите институции да е, изплатят е, е, и какво трябва да внасят банковите е, институти, за да е, това да може да бъде постигнато. Сега, два въпроса поставихте тук. Един е въпросът за гъвкавостта. Спомням си множество разговори като докладчик с представители на различни е, инвестиционни е, е, къщи е, и е, те казваха, оплакваха се, че трябва да се справят с най-различни системи, голям разнобой. Ние в Европейския парламент е, имаме достатъчно гъвкавост да е, осигурим е, доброто функциониране на съществуващите системи, а не да въвеждаме изцяло нови. Е, но когато казвате че във вашия проект предвиждате 75%, е, 75% от е, твърди е, индикатори и останалото 25% гъвкави, променливи. Въпросът е, достатъчни ли са тези 25%? Защото от принципното деление 75, съотношение 75 на 25, достатъчно са 25. И друг въпрос в тази връзка – дали тези 25%, които вие определи като гъвкави, е, са достатъчно гъвкави в крайна сметка. Защото ако погледнем сценария, който е, е, е даден тук, 25 означава следното. следното. Дали тези 25 са е, обвързани е, или зависят от различни е, предпоставки, дали те са свободни от съответните индикатори, в зависимост от риска или пък. Тоест, тази гъвкавост и в двата случаи, в двете части на уравнението е една привидна гъвкавост. Тоест, пространство за маневриране, айде ако не е, е нулево, е доста ограничено в, е, и в двата случая. После системата за сигурност, е, за които говорихте, е, съвсем е, основателно казахте, че е, има възможност е, е вноските при цифрите 64-65 е, да се плащат е, е, при нормални обстоятелства, ако наистина е, се внесат допълнителни вноски. Е, е, това дава право на рабат, окей. Но въпросът е, е, въпросът е тези е, осигурителни е, е системи, които е, как те признават собствените си е, е, инструменти и продукти. Е, е, и каква е връзката между централния и по-древните институти. Ако погледнем това в аспекта на глобалната криза, националните банки, това са държавните банки в Германия и другите, които имат проблеми. Отделните, малките е, такива нямат проблем. В момента Е, е, риска за, те, за големите е 60 пъти по-голям, отколкото една малка а, е, нормална а, банка. И това означава, че трябва 5 пъти да, 8 пъти повече да плаща, отколкото при същия риск да плащат повече, отколкото малките. Ако с изключение на, е, по изключение сте въвели тези цифри 66 и ако нещата се тълкуват по вашия начин, това изключение тук води до там, че е, отслабват е, е, е, бедните, слабите като капиталожение на е, е, силно рискови институции да бъдат недостатъчно натоварени. В а, общото 100% не би могъл да бъде оценен е, техния риск, както трябва. Ако вече са вътре в тази система, тези институции, те, ако обичат, трябва да платят за риска си. И е, кризата показа, че вследствие на това те не плащат по-малко, няма да, няма да плащат по-малко, а напротив значително повече. Така че този член 66, ако го чета по начина по който е, вероятно е, вие имате предвид, е, е, не дава е, възможност за, е, дава възможност за нагаждане и гъвкост в тези 25% гъвкост. Искам обяснение по това. Благодаря. Е, ако искате да завършим с е, кръга е, си в е, сянка и след това. Благодаря. Искам е, определено да благодаря на Петър Зиман за въпросите, които нахвърли. Това са теми, които ни занимават е, в нашата група, определено. Бих искал да е, наблегна на един въпрос, който според мен, е, е а именно изключението е, изключителната норма в член 13.2. Е, е, е, този, тази норма за изключение дава възможност да се въведат, да се въвеждат държавите оценки да използват свои системи за оценка на риска и тези методи мога включват, имат предвид и качеството и количество на активите. Тук цитирам буквално текста. Е, формулата на ЕБА почива върху покритите е, вложения в отделен институт, тези, които са е, гарантираните. И дали има достатъчно пространство за маневриране съдебни институти за оценка на индивидуалния риск е, в смисъл на член 13.2. Е, Бих искал да кажа, че тази система дава значителен принос към финансовата стабилност или даде в миналото, а предполагам, че и в бъдеще ще дава а, е, такъв а, принос – и предполагам, че не е, е предвидено в тази директива е, да се подкопае тази сигурност е, и да се постави на карта. Бих искал да чуя мисля, че тук е необходимо ясно становище на на Европейския банков орган за да знаем какви са точно методите на е, оценка. В този смисъл член 1 и 2 на, би трябвало да бъдат конкретизирани. Али не, е, първи и втора на същия член трябва да се конкретизира допълнително. Бих искал да чуя, е, бих искал да помоля за становище на Европейския банков орган тук. Благодаря е, на колегата. Сега от името на ЕКРЕ се изказвам, от името на докладчика ни Сянка. Докладчика Сянка на ЕКРЕ казва, че са интересни консултациите по указанието. ЕКРЕ подкрепя принципа на вноски, основани на риск, който бе прият в предишния парламент. Смятаме, че екс-анте вноските към депозитните схеми бяха изчислявани като процент от институциите членки, без да се взема предвид рисковия им профил. Това може да доведе до морален риск. Що се отнася до изчисляването на вноските в гаранционните схеми за депозите, ние сме убедени, че трябва да се спазва член 13. Тоест, че схемите за гарантиране на депозити трябва да могат да използват свои методи за изчисление, за да могат да определят вноските, които да отговарят на риска и на пазара. Също така държавите членки могат е, да дадат по-низки е, вноски за схеми за институционална защита IPS. Нашия докладчик Сянка разглежда указанията, забелязва положителни насоки, като например компетентните органи могат да изключат основен рисков индикатор, казвайки, че той е неналичен поради правните им характеристики и надзорния режим на тази институция. Компетентните органи могат да въведат допълнителни рискови показатели, ако смятат, че основните такива не вземат в достатъчна степен характеристиките на институциите членки, например, за да се отрази наличието на схема за институционална защита или други разпоредби от националното законодателство. Дава се опция на схемите за гарантиране на депозити да изчисляват нещата на базата на свой собствен модел за изчисляване на риска. Това са част от положителните елементи в указанията. ЕКАРЕ иска докладчите в сянка да получат повече време, за да се консултират с групата, преди да имаме ясна позиция. Благодаря. Благодаря, колега. Не виждам никой от либералите тук. Остават още... Не виждам и от ГУЕ, но от зелените виждам колегата Иголд и му давам думата. Скъпи Маркус, тук е, толкова е, на такива разстояния сме един от друг, че почти не се виждаме. Да, човек има нужда да споделя, е, да участва. Това е, да, в демок... смисъл на демокра... демокрацията. Ще мина на английски. Отвън въпросите, които зададаха колегите, които наобщо подкрепям, имам един въпрос, който е малко по-общ по характер – Европейския банков орган. Когато определяхме регламента за този орган, орган имаше много ясен мандат. Трябваше да подкрепи пропорционалността. Проведе се и семинар преди около година с много участници и много дискусии. Не мисля, че от тогава насетне нещо се е случило. Може ли да кажете нещо повече за конкретните мерки, които сте предприели, за да може да бъде подкрепена пропорционалността и за това новите нормативни актове да не създадат вреда за новите оператори, защото пропорционално погледнато разходите при тях ще бъдат по-високи. Може ли ЕБО да каже на парламента какви мерки в сферата на пропорционалността са били предприяти и каква работна програма възнамерявате да следвате. Трябва да кажа, че оставам с впечатление, че не спазвате мандата, който ви дадаха парламента и съвета. Благодаря. А сега от зелените имате думата. Господин Канона има думата. Да, за пропорционалността това е важен въпрос. Е, не мисля, че мога да обещая нашия орган да излезе с доклад за парламента за пропорционалността. Мога да предам вашето искане и е, след това ще ви кажа какво се случва. Мога да отговоря по същност. Всичко, което самият аз е, правя последните няколко месеца, винаги включва пропорционалността от всички агли. Смятам, че пропорционалността е вградена в нивото на гъвкавост на указанията. Ако взема обаче указанията за кредити за плащания, там сме го въвели при, обещете, при обезпечаването, при диверсификацията, която ще е необходима, що се отнася до обезпечението, което ще се даде на тази схема, което да даде гаранция за ангажимента за плащане този контекст още нещо исках да кажа, но за момента го забравих. Сега, а, вашите въпроси. Най-общо гъвкавост. Разбира се, това е в центъра на вътрешните ни дискусии. Хората а, го представят и по обратния начин. Дори на 100% да има хармонизация, тъй като ние не хармонизираме начина на калибриране на тези показатели, пак ще има разминаване при прилагането на това уравнение в отделните държави членки и това е нормално. Нека да обясня защо не можахме да хармонизираме начина на калибриране на показателите. Например, взимаме определено ниво на капитал и решаваме различни рискови тегловни коефициенти да свържем с това ниво. Въпросът е, че различните групи банки в рамките на схема за гарантиране на депозити са различни. И ако се даде прак за рисков а, пакет, то тогава всички може да са в същия този пакет, а а, други да са в друг, в друга държава. Знам, че малко се отклонявам, но питате дали 25% е достатъчно гъвкаво или 75% са хармонизирана стойност. Всъщност има вградена гъвкавост в рамките на тези 75%. Имахме е, много дълги дискусии с нашите членове и с Европейската комисия. Е, господин Гиго отговори за мандата. Мандатът ни е да насърчаваме сближаване на надзорните практики. Ако имаме над 45 или 30 или 25%, не е много сложно. Но това върви срещу мандата ни. Това е незадължителен акт и искаме да предложим а, една хармонизирана рамка ще стигна и до съществото, което споменахте. Сега и социалните схеми за защита. Има два проблема при тях. Банките, които са членове на такава схема за защита и които са част от разпознат на разпозната схема за депозитни гаранции. Те получават допълнителна солидност, понеже са членове на тази схема за институционална защита или са част от схема за гарантиране на депозити. Тоест, разбираме, че могат да имат по-низки вноски, тъй като са по-гъвкави. След това, и социалните схеми също могат да бъдат припознати като гаранционни схеми. Те имат нужда от 1%. 1%, извинете, извинете, за съжаление, не, щеше да ми хареса да е 1%, ама не 0,8% е. Всички банки в тази схема за гарантиране на депозита или социална схема за защита се възползват от тази допълнителна гъвкавост и сила. Не може всички да имат ниски вноски. Споменахме обаче и въпроса за централните органи. И това се свързва, извинете, това свързва казаното от двамата оратори, Балци и Симон. Тези централни органи имат по-голям риск, който е вътре в тях и отвъд депозитната схема. Ако погледнем по-високата вноска, тя трябва да бъде от страната на активите на баланса. Имаме 13 член, втора линея и се питаме винаги е ли това възможност да махнем тези депозитни схеми от там. Отправната точка обаче са покритите депозити гарант, схемите за гарантиране на депозитите а, са там точно заради това. Трябва да покрием допълнителния размер на централните органи. Искаме да въведем в минималната вноска ребаланс а, на по-малките вноски. Thank you very much. Много ви благодаря. Докладчика поиска думата, давам му я. Благодаря. Тук не става дума да се адаптира нещо към нещо или да се коригира. Става, нещо, е, става дума за нещо принципно. Ние като законотворци сме разписали този член 13.2. Институцията е, има собствени методи за оценка на риска и е, съответно е, вноските се е, определят пропорционално на риска. Независимо дали от системата всички плащат в крайна сметка едно и също. Но в рамките на тези системи, на тези схеми, трябва да е, има достатъчно е, вноски, да се е, достигнат е, да се попълнят съответните суми. Тоест, риска се разделя не както в днешните системи. Тук границите са математически. С математически граници и по тези съображения високорисковите институции не би трябвало да плащат по-малко и това трябва да е пределно ясно на това място, е, е, тук е, тази позиция е диаметрално противоположна на това, което парламента до сега беше приело. Тези, които в ситуации на криза са показали, че биха могли да поставят под риск активите на, на депозиралите, тогава е, те би трябвало да плащат по-високи носки. В бъдеще е, това е, ще струва още по-скъпо на тези институции. Разбира се, тези неща трябва да се отчетат в националните системи за оценка и е, мандата е, включва на ЕБО, включва и това. Именно тези системи за е, гарантира депозити да функционират и в бъдеще. И това отговаря на регламента за, е, на ЕВО и член 26 е, именно системите за гарантирани депозити трябва да останат непокътнати, освен в ситуация на криза. В момента обаче с този текст това е поставено под въпрос. Други колеги желаят ли да вземат думата? Не. Тогава господин Каноне отново. Може би не бях достатъчно ясен. Мисля, че е, говорите за насоките в момента, в който са публикувани. Казва се, че 25% на корекция не е достатъчна. Ние мислим по въпроса. Отбелязвам това, което казахте. Ако го включим това в параметъра за минималната вноска, това е плюс. Следователно, е, резерва за промяна е много по-голям. Благодаря, благодаря ви най-сърдечно за това, че предприехте това пътуване от е, е, Лондон, е, в Брюксел, за да присъствате на заседанието на комисията по економически въпроси. Е, радвам се, ще се радвам да ви видя всички отново в 15 часа, заедно с комисията от представители на комисията по вътрешни въпроси, за да обсъждаме теми от общ интерес.